Uh, Заедно с колегите говорихме по въпросите за развитието. Има загриженост, която е свързана с свободата на медиите. Да, ние споделихме тази наша загриженост с властите и е важно да се предприемат мерки. Господин Галър, се обърна към госпожа Тимошенко, Тимошенко и за това, че втори път не му се позволява да дойде. Говорителят говори днес с представители на украинските медии. Аз уважавам решението на съвета, но в същото време изразявам моята загриженост за това, че не се включват всички заинтересовани страни в тези дискусии в рамките на Европейския дневен ред. И ще спра до тук. Thank you very much. Благодаря ви. Благодаря, господин комисарио. Всички са спечелили. Вие видяхте какво е впечатлението тук сред нас, сред колегите и ние разбрахме какво, се, какво е вашето мнение. Благодаря ви, господин комисарио. Господин председател, ако мога да кажа още нещо. Разбира се, и в бъдеще ще обсъждаме тези въпроси и то в по-големи подробности и ще уведомяваме нашите колеги, така че това е един ангажимент, който си остава. Благодаря ви. I would like to take the opportunity to announce you once again that the item number 8, which is the discussion... И така искам да направя едно съобщение. Точка 8 от нас, че са до Албания, ще се проведе при закрити врата. И така, това ще го обяви и господин Ал... Албертини, когато дойде. Thank you. Bene, cari, cari colleghi, uh, we have to start... Eh. Уважаеми колеги, трябва да започнем за няколко минути, защото не разполагаме с много време. Ако обичате, вземете местата си и запазете тишина. И така, Преминаваме към резолюцията от 2010 година. Това е трета точка. Напредъка на Република Турция. Ще говорим за измененията. След това ще дам думата на госпожа Омен Ройтен. Но преди това искам да кажа. 315 изменения са внесени на 9 декември Имаше искане от страна на докладчиците в Сянка да им се даде повече време. Председателят прекъсва. Уважаеми колеги, ако обичате, седнете. И така, както казах, 315 изменения са внесени на заседанието на 9 декември беше изразено желание от страна на докладчиците в Сянка да не се даде повече време за изказване, защото тяхната роля също е много важна и другите колеги ще трябва да се придържат стрикно към времето си за изказване. Смятам, че докладчицата е вече тук и без да губим време и даваме думата. Госпожа Омен Ройтен. Ehm, Господин председателю, благодаря. al mijn collega's bedanken. Искам да благодаря на всички колеги. Господин председателю, още веднъж ще се опитам да започна. Искам да благодаря на всички колеги, тъй като никога до сега не, а, не съм усетила да има такъв голям интерес и толкова много изменения към а, един такъв доклад. С всички доклади си в сянка постигнахме един много добър компромис, много добре работихме съвместно. Прекъсване. Е, la traduzione inglese non sta funzionando, chiedo scusa alla relazione. От английска кабина има проблем с звука и колегите, преводачи трябва да сменят кабината си. И така, сега можем да продължим. Още веднъж ще повторя. Благодаря на колегите. En ik zal, eh, en dat beloof ik ook, de komende dagen heel... Е, те наистина ме изненадаха толкова много с броя на техните изменения. Е, благодаря на колегите и на, на в Сянка, защото компромисът, който изготвихме, постигнахме, беше много добър. И така можахме многото изменения да ги обединим в, компра... в компромиси. 15 е броя на компромисите и няма да се спирам по единично на тях, но вчера до полунощ, дори след това четохме измененията и ги обсъждахме. Тази резолюция е много важна, защото се изготвя преди президентските избори в Турция. И е важно да бъдем стриктни и в частност аз да бъда стрикна като докладчик към а, Турция, но а, от друга страна да се избере един конструктивен подход към Турция. Когато разлистя вестника, всеки ден има а, някакви събития, нещо, което се е, случва, но това не е решаващо за нашия доклад или за политическия курс, който искаме да поемем. Демократизирането и модернизирането в Турция е много важно и това е много е, важно и във връзка с е, спазването на критериите от Копенхаген. Резолюцията, която сме изготвили, отразява напредъка на реформите и на процесът на модернизация в Турция през 2010 година и в същото време тази резолюция трябва да заложи приоритетите си за 2011 година. Трябва да се концентрираме върху една равносметка и върху приоритетите. И след това трябва да си извадим полуки и да си кажем това и това все още трябва да бъде направено. Обаче в е, тази резолюция не можем да включим всички подробности. И така, вчера вечерта седях на тези текстове и ги проучвах и съм сигурна, че ще има много полезни а, допълнения, разяснения, свързани с а, текста и а, чрез тях посланието ще стане по-ясно. Но не трябва да допускаме някакви а, събития в Турция да ни повлиява до такава степен, а, че изцяло да се променя духа на тази резолюция. На някои места може да бъде до, ушавъж, до, уша, до усъвършенстван текста, например в точка 8, свързано с свободата на, пресите, на, на пресата. Тук става въпрос и за свобода на вероисповеданията. Моят холандски колега Боскот е, е внесъл изменения, свързан с, свързани с, с свободата на е, жените и правата на жените. Е, това са подробности, които трябва да се уточнят. Колегата Боскот е внесла своите изменения. Ам, поддържа повече контакт с Турция, отколкото аз. Тя също и поиска да има а, разрешение за, за осъществяване на видеовръзка. И така беше постигнато споразумение вчера за повторно разрешение. както и споразумение за реадмисия. Относно Кипър. По време на, втор... на втората дискусия аз казах, че а, може да се състави една отделна резолюция, свързана само с Кипър. Но това не означава обаче, а, имам предвид а, настоящите преговори, които протичат и може би ще имат положителен изход. И да може с една такава резолюция да, да повлияе на нашето решение. Имаше и много изменения, свързани с Кипър. Ако обичате, колеги, прегледайте отново вашите изменения и то по-критично. В доклада се а, посочва, че ние ще окажем подкрепа на двете държави по време на техните преговори. Тук става въпроси за справедливата търговия, а, също и помощ от страна на правната служба. Трябва да има регулиране на пряката търговия. Има изменения, които аз няма да ги подкрепя, но като цяло и двете страни трябва да направят отстъпки и компромиси. Има и докладчици, които изготвят доклади за Армения и внесоха изменения към моя доклад. Имаше изменения на английски и на френски. Относно Армения имам следната гледна точка. Всяка държава, която не познава своята история, няма и бъдеще. Ето защо аз почувствах облегчение, когато беше подписан протокола. И в този протокол се съдържа не само историческото измерение, а също се говори и за бъдещето. За бъдещето на хората, които живеят в Армения, в пограничните райони и за тях има изгледи ам, за подобряване на техния живот, има изгледи за започване на преговори между двете е, държави. Този протокол трябва да бъде ратифициран възможно най-бързо и ето защо апелирам към съответните инстанции. Няма да свършат всички проблеми, е, заявявам го ясно, но това ще е едно добро начало за постигането на е, едно помирение между двете държави. Господин председателю, съвсем ясно трябва да заявим, и всичко това трябва да бъде подкрепено от едно голямо мнозинство. Обръщам се и към социалистите. Знаете, че в моята политическа група някои депутати са на друго мнение. Можем да постигнем една едно единно становище и да намерим идеалната среда, да не изпадаме в крайности. Нека да а, направим така, че да използваме предстоящите президентски избори в Турция, да изслушаме становището на всички политически партии там. Трябва съвместно да се опитаме да изготвим един добър текст, който ще бъде подкрепен от мнозинството. Ето тук ам, се обръщам към докладчиците в Сянка за тяхното сътрудничество. И благодаря ви за вниманието. Благодаря. Имате три минути. Е, всички докладчици в сянка имат по три минути, тъй като времето ни е ограничено. Господин Хауит. Добре, явно ще трябва да говоря възможно най-бързо. Искам да благодаря на госпожа Менроид. Радвам се, че тя е прочела всички изменения. Напълно съм съгласен с принципа, че не трябва да навлизаме в твърде много подробност, трябва да намерим баланс, трябва да а, бъдем критични и обективни, трябва а, да се съсредоточим върху най-важното и а, да работим а, конструктивно. Съгласен съм, съгласен съм с нея за Кипър. Повечето ми колеги смятат, че трябва а, да се занимаем с този въпрос. Има специално заседание на групата по въпроса за Кипър и се опитваме да излезем с текст по въпроса за Кипър, който да е възможно най-обективен, без да е прекалено дълъг. Все пак тук трябва да се каже, че Турция е направила предложение, подала е предложение в Нью Йорк за изпълнението на протокола от Акра, така че смятам, че а, това е крачка напред. А, трябва да се види е, каква е позицията на колегите, дали трябва да се изказваме по въпроса е, е, публично или не. При всички положения, във връзка с нашите изменения, искам да кажа, че трябва да говорим за интеграцията, за ревитализацията и напредъка. Ревитализацията на напредъка. Обсъждаме тези въпроси още от миналата година. Е, имаше различни позиции, но в крайна сметка нашата не се е променила. Е, нашата крайна цел за Турция е членство. И смятам, че трябва това да се заяви твърдо. Е, при всички положения ще настояваме на това в пленарна зала и ще настоявам това изменение да бъде прието. И накрая разбирам защо докладчика настоява да преди колегите, че е необходимо работата да е по-изчистена е, и целенасочена, да няма твърде много подробности, но а, все пак имайте предвид, че има избори в Турция през юни, които са решаващо значение за бъдещето на Турция. Има също времено умора по отношение на преговорите с Турция. А, не остават много глави. А, не е хубаво да оставяме нещата така, както си вървят. Напротив, трябва ясно да подаваме сигнали за това какво правим и това е нашата цел в групата на социалистите и демократите. Благодаря, господин Хауит. Благодаря ви за това, че спазихте и времето за изказване. Господин Ламсдорф, имате 3 минути. Благодаря, господин председателю. Първо искам да благодаря на докладчика за добре свършената работа от нея. Разбира се, получихме и много изменения и на гръцки. На гръцки не можах да ги прочета, за съжаление. Да, започваме дискусията, която водихме успешно. Последните години постигнахме споразумение относно съображение А. И сега ме а, очудва, че колегите от а, групата на социалисти и демократи повдига този въпрос. Смятам, че доклада отразява широкия консенсус в парламента няма нужда да водим един фундаментален дебат, какъвто водихме преди години. На следващо място, да, трябва да се концентрираме върху основните неща, но все пак трябва да сме подробни по някои точки. Например, кои закони са проблемни за свободата на мнението и свободата на словото. И може да се комбинира тук измененията, свързани с свободата на печата, на вероисповеданията. Тук не става въпрос за някакви актуални събития или реакции, както посоча и докладчика. Тук става въпрос за усилията на Турция да се модернизира. Има още някои е, моменти, които подлежат на критика от наша страна, като имаме предвид е, свободата на мнението, на словото, на печата, на правото на на сдружаване. Също така и критерите от Копенхаген. Водихме много дискусии, свързани с възможността за допълнително разширяване на Европейския съюз. И това е една формулировка, която отговаря на критериите от Копенхаген. Значи едно присъединяване трябва да доведе а, до една динамика в а, Съюза. И искам да подчертая, че в интерес на Европейския съюз е една бъдеща държава членка да ускори процеса на интеграция. Беше казано, че измененията ще бъдат проверени, прочетени по, по обстойно. Да, беше говорено, че в Турция не трябва да има цивилна служба. Благодаря. Вие много бързо говорихте и се вместихте в вашето време. Госпожа Флотре. <laughs> Изглежда, че се бях разсеял за секунда, но а, всъщност просто се бях замислил за Турция. А, както и да е, има много изменения, но много малко от тях противоречат на основната насока на доклада на госпожа Менройтен и повечето колеги са съгласни с основната насока. Повечето изменения всъщност са по-скоро езикови. Както каза преждеговорившия, има много изменения, които приемат точките в доклада, просто добавят по нещо към тях или ги прецизират. И не смятам, че тези изменения а, е, е твърде трудно да се интегрират в доклада. Говорим за свободата на словото, свободата на медиите, младсинствата, правата на жените. И това е свързано и с първия ни дебат, а именно а, а, с целта да излезем с доклад, който действително е убедителен, точен, да бъдем критични, но също времено да не се занимаваме само с критикуване. Турция е страна, която става все по-важна в международен план – и не мисля, че може да се е, използва подходът, предложен в точка 39. Мисля, че тази точка трябва да се обсъди отново. Е, що се отнася до Кипър, мисля, че трябва да постигнем горе-долу същото равновесие като в предходния доклад. И то по същите причини. Е, нашата цел не е да обвиняваме Турция за това, че и ние не сме могли да предприемем мерки, защото Европейския съюз, Европейския парламент най-малкото, не е бил способен да предложи нещо конструктивно за Кипър от 2005 година насам. Така че това, че ние сме безсилни, не трябва да се превръща в едно обвинение към Турция. Процесът продължава. Още е, е, не е уточнен неговият завършек. Е, преговорите текат. И накрая. подадох едно изменение, в което казвам, че и нашата политика е малко безотговорна. Турция подхвана своите реформи, конституционна реформа, правна реформа. Казваме, че критериите от Копенхаген са отрешаващо значение. Е, тогава, ако не открием главите по вътрешните работи, правосъдието и основните права, това означава, че се отказваме от основните си е, козове в преговорите с Турция. Мисля, че това е глупаво. Господин Ван Орден има думата за 3 минути. Благодаря, господин председател. Нека първо да кажа, че си давам сметка, че в Европейския парламент във всяка политическа група има голямо разнообразие от мнения по въпроса за Кипър. Това въжи и за моята политическа група. При всички положения обаче британското правителство и една много голяма част от членовете на нашата група изразяват силна подкрепа за присъединяването на Турция към Европейския съюз. Искам да коментирам тук а, а, три аспекта. Първо, събитията от 1915 година. Искам да кажа на всички, които подават изменения, настояващи да се използва израза арменски геноцид. Искам а, да им кажа каква е вашата цел. Искате да отчуждите Турция, да я а, изолирате, да я обидите? В момента положението е много деликатно. А, и, в Турция този тип формулировки се разчитат като обида. Трябва да имаме предвид, че турското правителство предложи на арменските власти да се създаде съвместна комисия, която да проучи историческите факти около този доста противоречив период а, а, около 1915 година, но за съжаление арменските власти не откликнаха. Така че а, мисля, че няма нужда да продължаваме да настояваме да се използват формулировки, които могат да се възприемат като обидни. По въпроса за Кипър. Е, ясно ми е, е, че колегите от Кипър и от Гърция имат силни позиции по този въпрос. Много добре ги разбирам, но все пак имайте предвид, че през последните 50 години историята на Европа се промени изключително много. А, оказва се, че турските кипърци на практика не са изслушани, а Европейският съюз не е изпълнил своя ангажимент да приключи, а, да постави край на изолацията на Северен Кипър. И така, като цяло предложението в доклада е сравнително приемливо, малко едностранно е, иска от турското правителство да подкрепя преговорите, но според мен трябва да се подхожда не толкова едностранчиво. В крайна сметка трябва да се иска и от гръцките власти да насърчават преговорите в Кипър, но като цяло предложеният от вас текст, госпожо докладчик, е съвсем приемлив, докато измененията по него не са. Има и други въпроси, но най-важният, който искам да засегна тук е енергетиката. Мисля отново, че формулировката предложена от Рия е изключително разумна и мисля, че бихме били изключително тесногради тук в парламента, ако а, и непредвидливи, ако не насърчим отварянето на преговорите по енергетиката, защото тук говорим за пренос на основни ресурси. Газ и петрол и Турция може да играе огромна роля в тази връзка. Да не говорим, че в Средиземно море също се извършват проучвания и е много важно тези проучвания да се провеждат по един възможно най-справедлив начин. Така че ви предупреждавам срещу всички изменения, които имат за цел да блокират преговорите по енергетиката. Господин Хаджи Джорджо, е, е, три минути. Благодаря, господин председателю. Искам да започна с това, което съм казал многократно, че ние сме за това Турция да стане членка на Европейския съюз. И то при спазване на всички критерии, които са спазвани от другите държави и членки. Ние също имаме интерес от демократизирането и модернизирането на Турция. Ето защо ние искаме да на такава процедура, при завършването на която е, Турция ще стане държава членка на Европейския съюз. Има и теми, които са доста сложни, комплексни и подлежат на критика. Такива въпроси са свързани с политическите затворници, кюртски политически затворници, които не биват освобождавани. Говорим за ам, геноцид срещу а, Армения. Не казвам, че не трябва да се упражни натиск. Тук става въпрос за историята. Историята трябва да се разбира и да се чете по правилен начин. и не можем да приемем факта, че държави членки биха били окупирани от войски. И все още са окупирани от войски. Въпросът с Кипър трябва да го обсъждаме, но не толкова емоционално, но как да не е емоционално, ако това се случва в вашия собствен двор? Това дали човек страстно обсъжда тази тема или не е свързано с това дали той е пряко засегнат или не. Въпросът с Кипър трябва да бъде разрешен. Трябва да се спазва и морското право. Това е протоколът и въобще принципът за спазването на това морско право, което въжи в световен мащаб, все още не е подписано от а, Турция. Беше казано, че в а, Турция залежи от е, петрол, въпреки че това не е вярно. Трябва да се говори за по-нататъчно развитие, за раздвижване на ситуацията, но трябва да се погрижим за това тези над 300 души, които са изчезнали, да бъдат намерени. Ja, dank u, um, voorzitter. Um, ja, de verslaggever... Благодаря, господин председател. Докладчикът настоява да изготвим един балансиран доклад, настоява да се оттеглят някои изменения от измененията. в изказванията на представителите на други политически групи не усещам каквото и да било е, Какъв ти било повод е, за е, оттегляне на нашите изменения, тъй като в крайна сметка ние сме длъжни да обсъдим критично положението в Турция. И единственото нещо, което можем да изведем като заключение е, че от 2004 година насам в Турция напредъкът е значително наистина недостатъчен. И ако говорим за доклад за напредъка, мисля, че дори самата дума напредък не е подходяща. Изменение 295, подадено от мен и господин Мелцер, аз мога да отегля своето име от това изменение. Става дума за точка 39 от доклада, точката за позицията на Турция за придобиването на ядрени оръжия от страна на Иран. Жалко е, че Турция гласува против резолюцията в съвета за сигурност на ОНЕ и бих искал моето име да се оттегли от това изменение, като то ще остане под името на господин Мелцер. Благодаря. Съжалявам, колеги, твърде много колеги искат да се изкажат, така че ще трябва да ограничим времето до една минута. Господин Ковачев. Благодаря, господин председател. Колеги, бих искал да благодаря на госпожа Омен Ройтен за добре свършената работа. Смятам, че всички тук сме съгласни, че е добре Турция да се реформира, да е европейска страна, да се разбира добре с, с съседите и да преодолее вътрешните трудности. Стратегически като развитие на Турция изисква тя да работи към развитие на демокрацията, правата на човека и добрите отношения с съседите. И що се отнася до участието на Турция в трансатлантическите отношения, именно в тази връзка трябва да изграждаме взаимно доверие, да работим заедно с Турция и да насречаваме политическия диалог между Турция и нейните съседи. Важно е да се играе конструктивна роля в разрешаването на въпроса за Кипър, както и протокола с Армения. Съгласна съм с казаното от госпожа Омен Ройтен, необходимо е този протокол да се ратифицира без а, условно и да се вземат мерки във връзка с международните споразумения, включително договора, в който се настоява, в който са договорени компенсации за българските граждани, нещо, което Турция все още не е направила. Също така, надявам се, че повечето държави и членки ще приветстват поведението на Турция във връзка с Набуко и Турция трябва да участва в помирението а, по отношение на фактите на европейската история, а не да а, се бори за старите си амбиции. Колегата Копа има думата за една минута. Е, Благодаря. Поздравления за докладчика. Да, това, което тя е свършила, е доста трудно и сложно за обединяването на всички тези изменения. Разбира се, произхождат този доклад много ангажименти както за Турция, така и за Европейския съюз. Смятам, че е бил отбелязан напредък в различни области но има и области, в които не е постигнат никакъв напредък и въпросът с Кипър е един класически пример в тази насока. Не трябва да има едни формулировки, които са лишени от смисъл и съдържание. Гръцкото въздушно пространство се нарушава а, от страна на Турция и има военни самолети, които съвсем ниско прелитат над а, Кипър. Това не е нещо, което приляга на добрите добросъседски отношения. Благодаря, господин председател. И аз искам да поздравя докладчика. Факта, че има толкова много изменения, в това няма нищо изключително, като се има предвид какви доклади сме имали през последните години. Аз също съм внесъл редица изменения. Например, предлагам в преембюла да се визира приемането от парламента на доклад за економическите и търговски отношения с Турция като си има предвид, че Турция е един от най-големите партньори на Съюза. Визовият проблем също е сериозен. Когато най-накрая подпишем споразумението за реадмисия, мисля, че е крайно време Европейският съюз да поеме своята отговорност и да улесни виждовият режим поне за бизнесмените и за учащите се с цел примахване на визовия режим в дългосрочен план. По кипърския въпрос, крайно време е да проведем открита, искрена дискусия по цялата плетеница от въпроси, свързани с Кипър. Европейският ангажимент пое ангажимент през 2004 година да прекрати изолацията на турските киприоти и трябва да го изпълня. Господин Танък, една минута. Искам да поздравя и аз докладчика за балансирания доклад в толкова проблемна сфера на европейската политика. Аз се притеснявам за християнските общности в Турция, като сирийската общност и неотварянето на гръцкия източно православен манастир в Халкидики. Е, мисля, че беше скандално затварянето на този обект от страна Турция християните не успяха да отбележат, е, да отпразнуват коледа. Мисля, че много обяснения трябва да ни бъдат е, дадени. Също увеличената враждебност към Израел също ме притеснява. Турция продължава да блокира сътрудничеството с НАТО и изпълнението на протокол от Анкара. Е, за съжаление, Турция не иска да позволи връщането на Фамагуста, което ще е израз на добра воля по кипърския въпрос. На последно място, относно Армения, аз съжалявам, че не се признава арменския геноцид. Ще подкрепя някои от е, измененията по съвест. Проблем също е и присъединяване е и Нагорни Карабах, е, отношенията между Турция и Армения. И аз искам да поздравя докладчика. И аз съм внесъл няколко изменения да ви представя какви са ми мотивите. Втора глава. Преговорите, по които са приключили техническите подготовки. Според мен трябва да се проведе истинска дискусия, да имаме преговори, за да може Турция да транспонира европейското законодателство. Турция отбелязва напредък по някои критерии, да речем конкуренция и конкурентоспособност. Главата за правосъдие и основни права трябва да бъде отворена, за да има Турция стимул да реши проблемите. Трябва да приветстваме, че Турция подкрепя и ракетния щит. Благодаря, че спазихте времето. Следващия оратор. Благодаря. Относно двустранното споразумение между Гърция и Турция, аз не го имах предвид, е, нямах предвид споразумението за реадмисия, но хубаво, е, че то ще бъде подписано, трябва да вали ръка за ръка с визовия диалог. Тук говорим за хората с визия и тук съм съгласна с Сирия. Ние трябва да проявим визия в доклада, да мислим за бъдещето. Тук има просто струпване на проблеми. Не трябва да гледаме към миналото, трябва да мислим за решение в бъдеще. На това трябва да обърнем внимание в парламент, да видим как да постигнем напредък е, в отношенията с Турция и да възприемем един конструктивен, положителен подход. Колегата Качен има думата за една минута. Господин Дав в такъв случай. Така е по-добре. Съжалявам, но мисля, че тук има една фатална комбинация от три фактора. които пречат на процеса на присъединяване – Първо, слабата работа на съвета. Второ, държавната идеология на кемализма в Турция. И на трето място самодоволството от двете страни по кипърския въпрос. Тези три фактора означават, че през тази година едва ли ще има съществени жестове от двете страни. Трябва да признаем, че процесът на присъединяване буксува и по това време до година ще искаме да се разработят альтернативни варианти на членството. Благодаря. Благодаря, господин Дав. Към Оцакос за една минута. Благодаря, господин председателю. Аз приветствам работата на докладчика Алмена Ройтна. Работа, която тя е свършила е отлична и ще доведе до резултати. Някои неща искам да спомена. Трябва да сме много строги и твърди по теми, които смятаме за критични. Трябва да изразяваме критика тогава, когато разпоредбите и насоките не се спазват и следват. Турция трябва да подпише и да ратифицира споразумението. Това е начинът по който трябва да се хармонизира европейското законодателство. 27-те държави членки трябва да подпишат и да ратифицират протокола с поразумението съответно. Една от държавите, която не го е направила е Турция. Относно съседските взаимоотношения, трябва да се престанови тази практика за навлизане в кипърското пространство на военни турски самолети. Следващия оратор. Искам да кажа колко се радвам, че текстът на госпожа Омен Ройтен е толкова балансиран. Много теми, които са важни, са включени в този документ. По отношение на кипърския въпрос – Когато става въпрос да се освободят окупираните територии, да се облегчи е, живота на населението в Магуста, например, трябва да говорим сериозно и да изясним тези въпроси. Е, това е важно е, при разясняване на взаимоотношенията ни с е, Турция. Турция има шансове само когато покаже, че е една демократична страна. Това, което каза госпожа Флетре от, страна, от името на зелените, тя говори също за окупираните територии в Северен Кипър – и че е необходимо признаване на тези територии, но това а, не е в унисон с това, което е включено в европейско законодателство и в разпоредбите на ОНЕ. Следващи оратор. Благодаря госпожа Омен Ройтен наистина много умело е изготвила този доклад. Има много изменения включени в него. Аз внесох изменение свързано с Армения. Има много изменения свързани с кипърския въпрос и там става въпрос за правата на човека най-вече кипърските депутати искат просто фактите да бъдат констатирани и че да се признае, че Турция окупира неправомерно кипърските територии. има задължения, към които трябва да се придържа Турция и За съжаление има много примери, свързани с негативни нещастни събития. Остават 5 минути за последно изказване на докладчика. Господин председател, ще бъда кратка. На колегите мога да кажа, че Турция не трябва само да е обект на критика и на справедливо отношение. Аз ще се опитам да третирам по същия начин колегите, да бъда критична и справедлива. През 2006, ако не се лъжа, това е четвъртия доклад. В първия ми доклад направих някои забележки за двустранните проблеми, отношенията между Турция и други държави – тези забележки бяха оценени. Всяка година правя нещо различно. Обаче забележките се появяват отново и отново. Трябва да кажа на колегите, не трябва да попадаме в капана на повторението. Не трябва да повтаряме това, което сме казали миналите години. Всичко, което може да се направи за преодоляване на различието и на проблема на острова, трябва да бъде направено. Но това няма да стане, ако само разширяваме двустранния проблем. Относно членството на Турция, искам да бъда последователна и честна. Господин Фрида спомена и за редицата изменения по въпроса за конкуренцията – По тази глава комисията има най-големи трудности с Турция. В тази сфера Турция просто не е готова. И не може да искаме да се отварят глави без това да е технически възможно. Аз съм честна, открита, всеки може да дойде да поговори с мен. Ще се опитам да го убедя, че е добре да имаме един строк, целенасочен доклад. Благодаря, спестихте няколко минути. Сега ще пристъпим към гласуването, почти по график. Гласуване в комисия 10 февруари, пленарно март. Това е графика за доклада. Моля да поставите карта за гласуване в пултовете на съответното място, за да се подготвим следващата точка от дневния ред. Гласуване на доклада Белдер. Подхода към Иран. 301 изменения, цели 301 изменения, макар и много от тях да са едни и същи. Проведохме заседание с докладчите в Сянка. Изготвени са 18 компромисни изменения. Можем да пристъпим към гласуване. Компромис 4. За. За. Четвърти компромис. Против. Въздържали се. Приема се. 77 за. Против. Въздържали се. Приема се. 78 за против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тъй като бе отхвърлено 78, Трябваше да гласуваме тези точки, които пропуснахме. 79 черта 80. За. Против. Отхвърля се. 81. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 82. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 83. За против, въздържали се, отхвърля се. Искате ли да проверим 84-то? Добре. Електронен режим на гласуване. 84-то. Моля, гласувайте. 84 Край на гласуването. Двадесет за, 32 против. Отхвърля се. Резултатът е потвърден. 85 а, оттегля се. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87, 88, 89, едни и същи, за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, приема се. Добре, ще проверим електронен режим. Моля гласувайте. Край на гласуването. четири на 26. Приема се. 90-92-93 заедно. За. За. Против. Въздържали се. Приемат се. 94. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пети компромис. За, против, въздържали се, приема се. 102. За, против, въздържали се, приема се. 103, 4, 5 и 6 заедно. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 107. Искате да проверим? Добре. 103, 4, 5 и 6. Електронен режим на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 34 на 31 гласа. Приемат се. Шести компромис за против, въздържали се, приема се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. 108. За, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение. Записано е, няма да го цитирам. За, против, въздържали се, приема се. 109, 115 за, един момент. Господин Шерк. Благодаря. Темата е много трудна, защото всички категорично заклеймяват екзекуцията на госпожа Бахрами, холандско-иранския гражданин. Искам да питам какво правим по този въпрос. Докладчите Сянка решиха да не се цитират конкретни случаи, защото всяка екзекуция е пагубна. И искаме да повдигнем принципен въпрос. искам да питам Изрично ще визираме ли този случай, при условие, че споразумяхме да не конкретизираме? Аз не смятам, че тази екзекуция не трябва да бъде заклеймена, но мисля, че трябва да се придържаме към принципното споразумение. Отбелязваме си това, което казахте току-що. Устното изменение е гласувано, така че не може да бъде променено сега. Благодаря на това, което казах, имаше отношение още преди гласуването. И питам какво можем да направим по въпроса. Не искам да започваме дискусия. Не можем да подменяме гласуването. 109-115 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за. Електронен режим на гласуване. 109-115. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 29 на 37. Отхвърля се. 114 за. Против. Въздържали се. Приема се. 119 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 120 първо и второ. За. Против. Въздържали се. Приема се. 126 и 7 и 8 за, против, въздържали се, приема се. Осми компромис за, против, приема се. 138 за, против, въздържали се, приема се. 140-141 за, против, въздържали се, приема се. 143 за, против, въздържали се, приема се. 145 за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против, въздържали се, отвърля се. 147, 212 за, против, въздържали се, приемат се. 147-212 за, против, въздържали се, приема се. 155 е отвърдено. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. 160 за, против, въздържали се, приема, отхвърля се. 161, 2 и 3 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 164. Добре, електронна проверка. Предишните три изменения. 161, 2 и 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 35 на 33. Сто и 8 за, против, въздържали се, приемат се. 169 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 170 за, против, въздържали се, приема се.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 183-то, 4 и 5 за, против, въздържали се, приема се. 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. 219 за, против, въздържали се, приема се. 187 устно изменение което мисля, че ви бе раздадено. Координатор иска ли да го представи господин Гала? може да го оттеглим. И в средата искам да се добави нещо. Целта е да се постави условие свързано с провеждането на среща с представители на гражданско общество. И след това се предвижда възможност и срещи с политически затворници. Само, че това не е поставено като изрично условие. Посещенията на представители на европейските институции трябва да стават при условие, че ще има срещи с гражданското общество. Посетителите могат да поискат срещи с политически затворници, особено в съдените на смърт. Това е което искаме да бъде добавено. Мюнис Иван Орден. Благодаря, господин председател. Съгласно регламента, нямаме право да е, разглеждаме устно изменение, когато вече е, сме одобрили текста. Господин Ван Норден, да, действително съгласна съм с това. Има лоби, което се опитва да контролира е, посещенията в Иран. Иран се опитва да е, е контролира тези посещения за свои цели, така че мисля, че това устно не трябва да бъде подкрепено. Добре, няма да откривам дебат по тази точка. Знам, че има и други желаящи да гласуват. И така изказа се един в защита, един против, тъй като има дори едно изказване против, това означава че гласуваме по 187 без устното изменение за. Против. Трудно ми е да направим разграничението, така че електронна моля. Нека да направим проверка 187. Chiusa la votazione.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 че без устното изменение не можем да подкрепим изменението. Това е становището на моята прическа група. Добре. В такъв случай, край на гласуването. 54 гласа против, 12 гласа за, отхвърля се. По 188 за, против, въздържали се, Отхвърля се. По 189 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 190. По 189 ли искате? Добре, електронна проверка. Моля, гласувайте. Chiudiamo la votazione. Край на гласуването. 37 гласа за, 32 против. Приема се. Това е приема се. Точка. Преминаваме нататък. Компромисно изменение 11. За, против, въздържали се. 200 и 201 идентични за, против, въздържали се, приема се. 203 за, против, въздържали се, приема се, 202 и 4 за, против, въздържали се, приемат се, 205 за, против, въздържали се, приема се. Компромисни изменения 2. 12 за, против, въздържали се, приема се. 213 някой от НП има ли желание да представи устното изменение господин Галър? Като се има предвид... Какво се направи по-рано, искаме да заличим последната фраза. Това е целта. Госпожа Менройтен. Аз съм внесла това изменение. if anybody, if anybody would have contacted me, he would have, he would have had... Ако някой се беше обърнал към мен, щеше да има представа за какво става дума това сега. Защото тази жена беше обесена в неделя – Така че е, е има. Защо да не се обърнем към върховния представител, за да направи нещо? Трябва да се гласува по това изменение. Точка. Anche questo caso, come eh, sapete, scusate. Добре, както знаете, момент. В такъв случай има само един колега, който е против. Има един колега, който е против. Гласуваме по оригинала без устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. 214 за, против, въздържали се, отхвърля се. 215 за, против, въздържали се, не мога да разбера точно каква е разликата, така по електронен път. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. 218 voto elettronico. Mancano ancora tre colleghi. Chiudiamo la votazione. Sì. 32 eh, no. Край на гласуването 32 гласа против, 36 гласа за. Приема се. Компромисно изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. 229 на две части. По първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 14 за, Добре, по втората част на 229, нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. гласа против, 30 за, отхвърля се. 14 изменение за, против, въздържали се. Приема се. 231 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. По, по 234, 235 и 236, моля гласувайте. Тационе, манкано две колеги, nessuno. Бене, кюза. Гласуваха ли всички край на гласуването? 34 гласа против, 36 гласа за. Приема се. 237 за. Против. Въздържали се. Приема се. 238 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 240 за. Против. Въздържали се. Приема се. 241 за. Против. Добре, нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Tre колеги не hanno votato, un не non ha votato, hanno votato. Още трима колеги не са гласували, всички вече гласуваха 33 гласа, против 36 за, приема се. 11 воти Компромисно изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. 258 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 259 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 260 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 262 за, против, въздържали се, отхвърля се. 263 за, против, въздържали се, отхвърля се. 264 за, против, въздържали се, отхвърля се. 265 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 17 Ако казвате, че трябва... Добре, нека да направим проверка. Отлично, по 265, моля, гласувайте. Край на гласуването. 33 за, 37 гласа против. Отхвърля се. Компромис на изменени 17 за, против, въздържали се, приема се. 200 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 282 за, против, въздържали се, отхвърля се. 283 за, против, въздържали се, приема се. 284. И тук има осно изменение. 285. Мисля, че господин Лансберги си иска думата, за да представи това основно изменение. Господин председател, колеги, е, искам да представя това изменение. То просто опростява. Искам всъщност да предложа една опростена версия. За да включим а, фразата срещу лагерите на бежанци от Иран. Това ще покрие и лагера Шраф и други. Колега Муниес, благодаря, господин председател. Ние сме против това основно изменение. Председателите и така, както е, е, казах и по-рано, е достатъчно е да има само един колега, който не е съгласен с устно изменение, за да не се допусне то за гласуване. 284 остава в настоящия си вид за, против, въздържали се, отхвърля се. 286 за, против, въздържали се, отхвърля се 287 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 18 за, против, въздържали се, приема се 295, 6 и 7 за, против, Sui tre emendamenti 290... Нека да направим електронна проверка по тези три изменения 295, 6 и 7. Siamo a 69 schede e 68 votanti. Chiusa la votazione. Край на гласуването. 33 гласа против 35 гласа за. Приема се. 299 за. По 299 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение второ. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 301 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, не е ясно. Електронно гласуване. Ci sono due colleghi che non hanno votato, sono distratti. Двама колеги не са гласували. Не внимавахте ли? По 22-ро изменение, моля гласувайте, защото няма време. 34 за, 35 против. Отхвърля се. Двадесет трето за, против, въздържали се, отхвърля се. Двадесет четвърто за, против, въздържали се, отхвърля се. Двадесет пето за, против, въздържали се, отхвърля се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. 300 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 отеглено, 32. Добре. 300 изменение не е ясно, затова електронно гласуване по 300 изменение. 300. Всички гласуваха. Край на гласуването. Да, от един глас повече се отхвърля. 31 отпада, 32 за, против, въздържали се, не е ясно, електронно гласуване по 32. Край на гласуването. Този път има един глас повече за. 35. Така. 36 за, против. Отхвърля се. 37 за, против. Въздържали се. Приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 отпада, 400 за, против, въздържали се. Смятам, че е прието. 41 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. Не, отхвърля се, поправя се председателя. 42 електронно гласуване. И така. Приема се. Следващото за, против, въздържали се, приема се. 44-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. Сега 56 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване по 57. Моля, гласувайте. 35 против, 34 за. Отново с един глас се отхвърля. 58 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 59 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 60 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 61 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 62 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 63 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 64 и 65 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 66 а, 64 и 65 електронно гласуване. 64 и 65 един колега не е гласувал, но ние приключваме с гласуването и изменението се отхвърля. 66 за против, въздържали се, отхвърля се. 67 за против, въздържали се, отхвърля се. 68 за против, въздържали се, отхвърля се Приема се. 70 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 71 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 72 за. Против. Въздържали се. Приема се. Първо за. Против. Въздържали се. Приема се. Второ за. Против. Въздържали се. Приема се. Трето за против, въздържали се, отхвърля се. Пето. И така, по четвърто. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се. Пето. За. Против. Въздържали се. Трудно ми е да преценя. Електронно гласуване по пето изменение. Край на гласуването. 37 гласа против, 32 за. Отхвърля се. Шесто изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Седма оттеглено. 8 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 10 и 11 за, против, въздържали се, приема се. Първо компромисно изменение за. Добре, искате електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. Компромисно изменение първо за. Приема се 21 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И така, електронно гласуване. Край на гласуването. 62 гласа за, 3 гласа против. Приема се. Поздравление за господин Белдър. Господин Салафранка има думата. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Исках да кажа, че в а, тази комисия винаги е имало практика, при която ние приемаме устните изменения, без да прилагаме правилата и разпоредбите. И така, една политическа група не ни позволи да приложим това и ето защо ние го прилагаме и за други гласувания. Според мен е по-демократично, ако се приемат устните изменения. Устното изменение беше изготвено от нашата политическа група и в дух на разбирателство, ние се надявахме това сме изменение да беше одобрено. Нека, ако не прилагаме правилата за този случай, тогава не трябва да го прилагаме и в бъдеще. И така, председателя, да, имате право да кажете каквото искате, но е истина, че е достатъчно само един колега да не се съгласи с така представеното устно изменение. Това, което казахте е добре, но е тълкувано в един много по-широк контекст. Правилата са си правила. Давам думата на господин а, Паскал. <clears throat> Uh, и сега преминаваме към дискусия, свързана с измененията по доклада озаглавено отношенията между Европейския съюз и съвета за трудничество в Персийския залив. Давам думата на господин Боди. Благодаря, господин председателю. avons cherché à faire passer, c'est que nous devons, nous, Union européenne et този доклад, посланието, което искаме да отправим е, че Европейският съюз и държавите членки от Съвета за сътрудничество в Персийския залез, залив трябва да задълбочат политическите отношения. Има редица сфери, в които може да се сътрудничим. За тази цел обаче трябва първо успешно да приключим нескончаваните дискусии, които продължават близо 20 години за споразумението за свободна търговия. Внесени са 72 изменения. Искам да благодаря на колегите, които се опитаха да подобрят текста. Искам да благодаря конкретно и на докладчиците в Сянка за тяхното сътрудничество. успяхме да постигнем компромис по редица изменения. Надявам се, че те ще бъдат подкрепени. Внесените изменения касаят главно пет основни насоки. Права на човека, регионални дипломатически въпроси, въпроси свързани с посредничеството. Трето, между религиозния диалог, популяризиране на действията на Европейския съюз и ролята, която трябва да изигра дипломатическата служба и на последно място развитието на двустранните отношения. По правата на човека – В много изразения колегите изразяват своята загриженост за равенството между половите, правата на жените, борбата с дискриминацията, най-вече възоснова на религията или принадлежността към дадено младсенство. Редица депутати се притесняват и от положението на работниците мигранти – в измененията, разбира се, се призовава парламента да осъди смъртното наказание и всякакви наказания, които причиняват телесна повреда и се използват в някои от държавите членки на съвета за сътрудничество в залива. Държавите от арабския свят са обект на нов процес на модернизация от няколко години. Той се отразява върху обществото и мисля, че трябва да насърчаваме и да подкрепяме това движение. Положените от държавите в залива усилия трябва да продължат. Те трябва да се тема на отворен и конструктивен политически диалог между държавите от Арабския залив и Европейския съюз регионалната дипломация. Подчертаваме важната роля която играят страните в района по линия на борбата с тероризма, Сътрудничеството в залива е пример за стабилност в региона. И ясно е, че намерението е да се въдвори мир в тази особено нестабилна част на света. В първия проект на доклада и в компромисите, които договорихме с докладчиците в Сянка, Обърнахме внимание на всички тези аспекти. Съветът за сътрудничество в залива е много важен фактор в региона. Преди няколко дни Ислямската банка за развитие подписа споразумение за предоставянето на 6 милиарда долара за проекти за възстановяване. Най-вече най-спешните са тези проекти в Газа. компромис изменение 8 смятаме, че трябва да се предоставят повече от 6 милиона долари, защото тази цифра не е съизмерима с финансовите възможности на страните. Между религиозния диалог и взаимното разбирателство. В много изменения се почерт държавите в този район трябва да изиграят контролна, конструктивна роля в междурелигиозния диалог. Тук се включват шиитите и сунитите, а не само мусулманите и християните. Тези въпроси се подчертават в внесените изменения. Междукултурният диалог също е застъпен, а също и възможността от по-голямото взаимно разбирателство. Изтъкват се начини за постигането на това, например обмен на студенти, по-голяма подвижност на студенти и научни работници, по-голямо сътрудничество при предоставянето на информация и подсилване на проекти като Алджистра, което означава мост, който работи по повишаването на информираността и дипломацията. Що се отнася до ролята, която може да изиграе дипломатическата служба на Съюза и видимостта на Европейския съюз, как можем да подобрим и задълбочим отношенията. Внесени са предложения в изменения и компромисни изменения. Европа разполага с дипломатическа служба, която сега трябва да използва – Призоваваме да се разкрият нови дипломатически представителства на Съюза в страните от Парсийския залив. За момент има само едно представителство в Риад, Саудитска Арабия, във всичките 6 държави в региона. Съюза не е много популярен в страните от залива, а сега разполага със средства да постигне тази цел. Ако искаме да подпишем споразумение за свободна търговия с държавите в региона, като имам предвид, че преговорите тъй като много дълго време, Съюза трябва да повиши своята популярност в района. На последно място по странните отношения. Проведох дълги дискусии с докладчите в Сянка по въпроса какво трябва да направим, ако споразумението за споразумението за свободна търговия останат задъне на улица още няколко години. Някои смятат, и аз съм съгласен, но не всички политически групи, че трябва да имаме добро многостранно споразумение за сътрудничество между Европейският съюз и съвета за сътрудничество в залива. В противен случай може да насърчаваме като заместител на такова многостранно споразумение двустранни отношения с всяка една от държавите членки на съвета. По този въпрос трябва да вземем решение тук, в хода на дебата, също и на пленарно. Не исках да се визират конкретни случаи в доклада. Целта му е да се подобрят отношенията с всички държави членки на съвета за сътрудничество. Целта не бе да се сочат някои конкретни държави членки. Разбира се, в случаите, когато в изменение са визирани конкретни държави, аз съм се опитал да намеря такъв компромис по изменението, че прякото споменаване на съответните държави, членки на съвета да бъде заличено. На последно място има съществена грешка при писмения превод. Говоря за разминаване между английски и френския текст. Четвърта точка. Френския термин. Дради трава е преведено като трудово законодателство не право на работа. Господин Хаует. Благодаря. От името на социалистите и демократите искам да кажа, че господин Боди очевидно проявява жив интерес към този район, има много познания Много справедлив бе подхода му за работа с докладчета в Сянка. Първо искам да му благодаря и да го поздравя за доклада, а и за нашата съвместна работа. Въпросите, по които много настоявахме, бе изготвянето на общ писък на въпросите, свързани с сигурността в района. Е, става въпрос за точка Б от преембюла и точка 6 мирния процес. Дарфур сложихме двете места. Също да се махне и думата ислямистки от тероризъм. Не искаме тероризма да бъде окачествяван с някаква религия. Точка четвърта за борба с дискриминацията. Трябва да се бори според нас с дискриминацията на база пол. Думата младсенства е изрази, който използваме в Европейският съюз и искаме тя да фигурира в точка четвърта. Проведахме една деликатна дискусия за смъртното наказание и за изборяването на конкретните практики на екзекуция, които са отвратителни за много от нас. Господин Боди обсъди този въпрос с нас. За нас е важно да имаме пълен списък, да е ясно, че всички случаи на смъртно наказание са неприемливи. Неприемливи са и методите, които се използват в този район. Мирната инициатива в арабския свят във връзка с мирния процес в Близкия изток трябва да бъде спомената, тъй като това е хубава новина – в 6 бескахме да се спомене и Агенцията за подпомагане към ООН. По всички тези въпроси намерихме компромис. Достъпа на жените до изменение, 68-о изменение, което е самостоятелно, бих поискал групата да го подкрепи, тъй като това е много важен въпрос в контекста на Арабския залив. И на последно място, един доста деликатен въпрос. Искам да кажа господин Боди на останалата комисия. В моята група има категорично мнение по въпроса доколко с този доклад насърчаваме отношенията с, с държавите от залива в многостранен план в рамките на съвета за сътрудничество. И дали трябва да се описват альтернативи и развиването на двустранни отношения с някои държави. В моята група има категорично мнение, че трябва да акцентираме върху многостранния подход. Така бе и в Комисията по международна търговия, където бе гласувано становището. Това е много важен за нас въпрос. Ето защо с подкрепата на докладчика поискахме промени в компромиса по точка 25. Госпожа Макия Макич поиска двустранни отношения и искам нейното изменение да бъде гласувано отделно. Не знам дали тя е тук, но искам да чуя какво мисли по това, което казах. Иначе предполагам, че моята група ще гласува против това изменение. Ще помоля останалите групи да вземат предвид моите аргументи. Иначе искам да подчертая, че по доклада се работи принципно на базата на компромис. Искам да благодаря на докладчика и на комисията. Госпожа Прибол. Благодаря. От името на Зелените Европейския свободен алианс – Искам да благодаря на господин Боди за добрата работа с докладчиците в Сянка. Внесохме редица компромисни... Той е подготвил редица компромисни изменения. Имаше и редица изменения от колегите, особено по правата на човека. Те мисля, че бяха отразени в доклада, което допринесе за неговата балансираност. При все това, Моята група смята, че трябва да направим още една крачка напред, особено, що се отнася до подпомагане на организациите на гражданското общество и ратифицирането на международните споразумения от съответните страни. Не трябва да забравяме, че всички 6 държави членки на съвета имат ограничено политическо представителство на жените. И в повечето случаи няма пряко избран парламент. Те са в повечето случаи монархии. Смятаме, че все още не е осигурена съответната международна защита и надзор, които могат да окажат положително влияние Визирам най-вече Международното споразумение за забраната на всяка форма дискриминация срещу жените, Международния пакт за социални и културни права и взаимодействието с Комисията на ООН по правата на човека, в която, с която трябва да могат да се свържат страните членове на съвета – също и специалния докладчик на ООН за независимостта на съда и адвокатите. В доклада трябва да настояваме държавите членки на съвета да подпишат тези споразумения и да се сътрудничат повече с органите на ООН. Това е нещо, което ще е от полза за хората на тези държави. Ето защо моята група внесе редица изменения, които се надявам да бъдат подкрепени. На последно място енергетиката. Комисията ИТРЕ в едно от своите изменения препоръчва сътрудничеството с държавите членки от съвета да бъде стимулирано по линия на енергийната ефективност предлагам да се съобразим с това предложение. Изменение 62 предлага именно да бъде прието това предложение на комисията ИТРЕ. Господин Майер. Благодаря. Моята група също иска да благодаря на господин Боди за свършената от него работа. Като се има предвид събитията в Тунис и Египет, трябва да помислим до какъв момент, кога Европейският съюз може да упражни цялата си власт, за да заклейми дадени режими и, злоупотребите, които извършват те спрямо мъже и жени. Може би ни трябва революция като тази от площад независимост Кайро. Трябва да помислим на какъв етап Европейският съюз може да оказва влияние. Моята група е доста критична. Смятаме, че упражняваме много малко влияние и не винаги използваме средства, с които разполагаме за стимулиране на демокрацията и за заклемяването на тиранията и монархиите в тази част на света. Ние сме внесли изменения първо с цел да се каже, че с огромна неохота гледаме на сключването на споразумение за свободна търговия. Не всичко опира до търговията. Не всичко опира и до свободния пазар. Опит от кризата в Европа може да ни послужи за пример. Ние сме внесли редица предложения. Както знаете, САЩ твърди, че енергийната независимост, която се превръща в проблем на националната сигурност в този район, не трябва да се приема като покана за Европейският съюз. Ние трябва да изиграем съответната роля спрямо Близкия изток, Иран и Ирак. Военните бази в Оман, Бахрейн, Саудитска Арабия трябва да бъдат обсъдени трябва да се обсъди ролите, която играе тези бази, ролята, която играе ООН в някои конфликти, като Ирак. В нашите изменения сме записали, че трябва да направим така, че да имаме прогресивна демократизация на района, Енергийната независимост не трябва да бъде превръщана в проблем, свързан с сигурността. Енергетиката трябва да се решава чрез дипломатични средства не трябва да се използват военни сили извън територията. Също така, борбата срещу тероризма трябва да почива на правото, както е редно за цивилизовани страни. Не трябва да се бомбардират невинни хора. Нашите изменения като цяло имат за цел да дадем на този район усещането за независимост. Приветствам измененията, които целят избягването на дискриминацията срещу жените в района, независимостта, свободата на словото, заклемяването на смъртното наказание, по-доброто третиране на работниците мигранти в тези държави. Вярно, че искаме да намалим търговията с оръжие. Изчакваме да видим как, каква ще е окончателната форма на този документ и възоснова на това ще определим окончателното си становище. Следващия оратор. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за добрия доклад и за сътрудничеството. В текста са посочени проблематичните области и възможностите, свързани с отношенията между Съюза и Съвета за сътрудничество. Искам да подчертая, че има въпиюща нужда от по-голямо сътрудничество с държавите членки на съвета. развоя на събитията в Африка показват, че и двете страни имат сфери на общ интерес, включително и по линия на външната политика. Регионалното сътрудничество е много важен аспект от изграждането на добри добросъседски отношения и стабилност в региона. Особено съм доволна, че е установен общ интерес в сферата на образованието, неговата значимост и обмена на учащи се. Основата за бъдещето сътрудничество трябва да се основава на младите в Европа и в залива. И накрая искам да отговоря на въпроса на колегата Хауит, който попита за двустранното сътрудничество – Искам да подчертая необходимостта да се подобрят двустранните отношения с страните от залива. Подчертавам колко важно е да изпратим и ясен сигнал към госпожа Аштън да изгради двустранни отношения Причината е, че страните са разнородни, имат различни приоритети и проблеми. Хубаво е да получим информация от различните държави за техните потребности и приоритети. Те не са еднородни, те са като Европейският съюз. Господин Салафранка, трудно да се намери по-квалифициран докладчик по темата от господин Боди. Искам да му благодаря за чудесната работа. Обхванати са всички важни въпроси, свързани с отношенията ни с страните от залива. Трябва да изградим стратегически отношения с тях, кое, които да включат много от стратегическите въпроси, засегнати в доклада, господин Боди. Моята група смята, че ще има ползи от споразумението за свободна търговия. Европейският съюз е пространство, където се счита, че търговията е напредък и мир – Тази сутрин говорихме за споразумение с Меркосур. После говорихме за последователната политика, която трябва да провеждаме. Човек трябва да е последователен в своите принципи. Така се намират общи точки. Същото въжи и в този контекст. Страните от залива могат да очакват подобна последователност от Европейския съюз. Той се превръща в все по-видим и ясен фактор. Опасностите, до които може да доведе на преварата за въоръжаване в Близкия изток, е много голяма – това правилно е отбелязано от докладчика в шеста точка. Съвсем основателно е притеснението. Вижте какво се случва в Северна Африка. Нещата в арабския свят се променят. Това е истински проблем, който трябва да бъде застъпен в доклада. Докладчика много добре отразява това и в четвърта точка. Призовава страните членки на съвета да продължават да насърчават правата на човека. Докладчика справо каза, че има възможност за постигане на доста подобрение. Енергийното сътрудничество. Също много важен въпрос. Вижте само какво се случва с цените на петрола в момента и положението в държавите членки – това е много важен въпрос. Същото въжи за образованието. Това е споменато съвсем ясно и напълно отговаря на позициите на парламента, прияти в миналото. Искам да повдигна само един въпрос, свързан с стратегическите отношения. Правата на човека се визира с четвърта точка и се казва, че сдружаването трябва да се основава на принципите, към които се придържа самия Европейски съюз. Това е пример за реал политика в Северна Африка от реал политиката не води до повече стабилност. Мисля, че трябва да си извлечем полуките. Да не сочим другите с пръст, да си извлечем полуките и да бъдем принципни. Грешките от миналото не трябва да се повтарят сега, в настоящето и в бъдещето. Това е което искам да кажа по доклада. Не смятам, че има друг човек, който да е по-добре запознат от докладчика. Господин Боди. Благодаря, благодаря, господин председателю. Много внимателно подходих към всички изменения, обсъдих ги обстойно с докладчите в Сянка. Господин Салафранка, при изготвянето на текста посочвахме въпроси засегнати от вас и посочвахме и нашите връзки с този регион от света. Но след казаното от господин Майер, искам да кажа, че връзките между Европейския съюз и Персийския, страните от Персийския залив не са същия тип взаимоотношения като Европейския съюз и Средиземноморския а, басейн. Когато става въпрос за арабските държави от а, залива, ние с тях дори нямаме и споразумение за свободна търговия. Не искам да кажа, че не трябва да вземем предвид спазването на човешките права, но трябва да поставим едни и същи искания пред тези държави, с които вече имаме споразумение за свободна търговия и другия тип споразумения, които имаме с държави като Тунис, например, където изрично стои е посочено, че трябва да се спазват човешките права. Всички тези държави имат един общ признак. Те са монархи. И в Европа има монархи. Може би властта е организирана по друг а, начин. Говорим за смъртно а, наказание, а не само за монархи. Говорим и за наказания, свързани с усъкътяване. Разбира се, всички ще сме по-спокойни, когато е, има един Персийски залив, свободен от оръжия. Но виждаме, че има милитаризиране на района на арабските, обидените арабски емирства. Митеран, когато беше в Бундестага, каза в Европа. Ракетите са в изтока и става така, че от страна на Иран се натрупват запаси от е, оръжия. И Говорим за един регион, в който все още няма план за разоръжаване. Следим последните развития в Персийския залив. Има много граници, които трябва да бъдат определени и трябва да си извадим полки. Да, революционното движение в Тунис и в Египет се дължат едва ли не на телевизионния канал Ал Джазира. Командният център на оперативните американски власти е на 500 метра разстояние. Тук има противоречие. Тук може би се проявява и шизофрения по отношение на външната политика. От една страна това революционно движение се поощрява, се заклемява, от друга страна се явява като а, един вид подкрепа на американската база там. Трябва също да се обърне внимание на въпроса, свързан с статута на работниците и иммигранти. Ние не искаме да налагаме някакъв а, модел през 2003 година. Имаше такива разговори, но ние не трябва да на, натрапваме някакъв план, който да доведе до повторение на Втората война от залива. И така, благодаря. Сега комисията ще гласува на 10 февруари по този доклад. Ние сега преминаваме към доклада на господин Паровера, нашият заместник-председател. Докладът е свързан с миграционните потоци, свързани с нестабилността, обхвата и ролята на външната политика на Европейския съюз. Господин Провер има думата. Благодаря, господин председателю. Смятам, че този доклад е много балансиран. Искам да благодаря на всички колеги, които искат да изкажат своето мнение, дори критика. Миграцията е една много интересна тема. Много често миграцията е свързана с предразсъдъци и стереотипи. Трудно е да се е, постигне обективност. Миграцията е едно историческо световно явление и има економически, социални, културни влияния и отчасти има и хуманитарни последици. Има законна и незаконна миграция. Хората, които мигрират от конфликтни региони. Има хора, които мигрират от региони на природни бедствия но основната причина за миграцията е желанието за постигане на един по-добър живот, на по-високо качество на живот, по-добри економически условия в сравнение с мястото на происход. Незаконната миграция е доста, доста тревожно явление. Има признаци на нов вид а, робство, свързано с а, заедостта в сивата економика. Има много затруднения, има прояви на тероризъм. Това всичко са причини, които водят до засилване на миграцията. Не е достатъчно да има само строги закони или репресивни политики. Това, от което имаме нужда, е да има сътрудничество между държавите членки, да могат да се определят нуждите на тези хора, политиката на сътрудничество и политиката за развитие са били използвани в миналото и са се оказали ефективни. Резултатите през последните 5-6 години са ясни. Резултатът е, че е, миграцията придобива все по-голямо значение като феномен. Трябва да осъзнаем това, ако искаме да променим бъдещето. Миграцията води до разпространение на Престъпността води до структурни затруднения в държавите членки. Изпълняват се проекти, които не откликват на нуждите на бенефициерите, на хората, които имат нужда от помощ. Трябва да се развива една политика на сътрудничество и развитие, която да е ефективна. Това е един много сложен и един много чувствителен процес. Както споменах, причините са различни. Економически, социални, природни бедствия. Виждаме какво се случва и в а, а, държавите от Магреб, Тунис и Алжир – Относно нестабилността, виждаме, че политическата нестабилност като цяло води до нарушаване на човешките права, до разпространение на диктаторски режими. на някои места води до спиране на развитието и на а, Виждаме в това число и измен... климатичните изменения. Виждаме, че стотици хиляди души се месят от един континент на друг, от едно място на друго. Има и социална нестабилност, която също се включва в този контекст. Но трябва да говорим за стабилност по-скоро, а не за нестабилност. Хората смятаха, че по време на управлението на Мубарак Египет ще се превърне в една стабилна държава, економически и политически. Хората се бунтуват в Магреб, защото има социална нестабилност. Така че тази стабилност е, е само повърхностна и привидна. В крайна сметка ситуацията е съвсем различна. Имаме пример на, на Египет и Алжир. Но в тези държави социалните структури не са добре изградени. Няма синдикати и профсъюзи, които да осъществяваш контакта между обществото и високите политически структури. Трябва по-добре да се анализират нуждите в тези държави и да се стимулира тяхното развитие. Понякога връзката с а, такъв тип държави е трудна или връзките са само едностранни защото няма структури, които да осигурят демокрация на гражданите. Всъщност демокрацията винаги е липсвала там. Така че една привидна и повърхностна стабилност и тя е подкопавана постоянно, защото липсват социални структури, които дадат възможност на гражданите да бъдат представяни. Економическата и финансова помощ също е един много важен въпрос, но ще приключа набързо, защото времето ми изтича. Економическата и финансовата помощ са необходими, трябва да бъдат ефективни. Трябва да се изпълняват специфични а, проекти, които да откликват на специфичните нужди на гражданите. Тези проекти трябва да водят до растеж, до демокрация. Така че държавите да поемат по пътя на демокрацията и да изградят тези структури, които са необходими за демократизирането на тези държави. Трябва да се зачитат човешките права и другите аспекти измерения на демокрацията. Също така, друг въпрос, който трябва да бъде включен е правото на равни възможности. Жените и мъжете да бъдат поставяни наравно и също и правото на изразяване. Uh, господин Брок, той иска да каже нещо. Иска да каже нещо по въпроса за миграцията. И след това господин Танок. Аз не исках да взема думата. No, okay. Не. Господин Монталто за две минути, който е докладчик в Сянка. Благодаря. Първо трябва да заявя, че според мен този доклад е добре балансиран. И както заяви господин Пробера докладчика. Голяма част от доклада се занимава с миграционните потоци, които проистичат от нестабилността. Има обаче и още един елемент на тази резолюция, а именно обхвата на външната политика на Европейския съюз. Като цяло общата насока на доклада се придържа към тезата, че именно чрез политика за развитие можем да е, насочваме е, помощта, която да е всеобхватна, е, целенасочена и координирана. Като тук се изключва, разбира се, хуманитарната помощ. Не искам да говоря твърде дълго, но все пак искам да спомена тук, че господин Провейра имаше доста трудна задача. Защото смятам, че тук може би сме впрегнали каруцата преди коня. Защо? Защото когато говорим за европейската чуждестранна политика в областта на миграцията, не може да се смята, че в Европейския съюз има политика за миграцията. Външната политика би следвало да отразява вътрешната политика по въпросите за миграцията в Европейския съюз. А всъщност по това няма обща позиция. Така че намирането на баланса в този доклад не беше лесна задача. Благодаря. Няма микрофон за председателя. Госпожа Шаке, благодаря. Съвсем накратко благодаря господин Правера за уводните думи. Ви споменахте много важни елементи. В по-общ план, разбира се, но се надявам, че като докладчици всяка ще имаме възможност да се занимаем с подробностите. По-специално искам да ви попитам, готови ли сте да обмислите варианта за система за сини карти за мигранти, пристигащи в Европейския съюз, които са високо квалифицирани и има, трябва да има предвид, че има много видове е, мигранти а, има хора, които а, бягат и защото са защитници на правата на човека в родната си страна. Така че има най-различни ситуации, не е само економическа миграцията, също така как може да се предприемат мерки за предотвратяването на експлоатацията на мигрантите и на злопотребите с, с тяхното положение е нещо, което особено засяга жените и малолетните. Има и други въпроси, но ще ги оставя за по-подробната дискусия. Господин Северин, благодаря този доклад. Не само е балансиран, но е и доста комплексен, защото се опи... Е, докладчикът се опита да обхване всички елементи на, на феномена на явлението миграция, е нещо, което съвсем не е лесно. Два конкретни коментара. Повтарям казаното от колегата Монталдо. Трябва да се включи в доклада точка, в която се подчертава необходимостта от връзка между вътрешните и външните политики по миграцията на Европейския съюз. И на второ място, що се нася до изтичането на мозъци, не винаги можем да говорим само за економическа и политическа нестабилност. Не само това потиква хората. Някои хора бягат, за да могат да се реализират личностно, професионално и прочие. Така че тук трябва да се насочим към дългосрочното развитие на страните на происход, защото ако липсва ако липсват дългосрочни перспективи в тези страни, това също създава този тип нестабилност, от която могат да бягат хората, къде легално, къде нелегално. Господин Танък. Благодаря, господин председател. Ясно е, че колегата Профейра се е захванала много смело за темата, като се опитва да намери възможно най-неутралния език. Но като си има предвид а, моя избирателен район в Лондон, ма масивната неконтролирана миграция, иммиграция на близо 2 милиона души а, от развиващия се свят. Извинявайте, стори ми се, че ударихте чукчето, господин председател. Но при всички положения има голям натиск и е върху публичните ресурси, включително и системата на здравеопазване и училищата, като много често има и напрежение между мигрантите и местните общности. Това е въпрос, който трябва да се отрази тук, без разбира се да възбужда страстите е, излишно. Според моята група, политиката за миграция трябва да стане, извинете, не трябва да бъде в ръцете на Европейския съюз, но също време на Европейския съюз, чрез своите помощи, трябва да се насочи към страните на происход. Ние сме длъжни да се опитаме да ги стабилизираме економически и политически, не само заради самите страни, но и за да предотвратим огромните потоци от е, хора, които имат желание да се преселят в нашите е, страни. И особено, що се отнася до страните като Афганистан, Зимбабве, както и до положението на кюрдите. Това са все хора, които бягат поради преследване в своята родна страна и има ситуации, в които се налага дори военна намеса. Но не мисля, е, е, че е добре да има синя карта, е, с която да се избираме само най- високо квалифицираните хора от бедните страни да ги привличаме насам, защото това остава, оставя бедните страни без потенциал, защото най- висококвалифицираните им граждани всъщност работят в чужбина. Господин Горяки, с две минути. Благодаря, господин председателю. Ние не одобряваме този доклад, защото много важни теми въобще не са засегнати теми, свързани и имаш отношение към миграцията. Европейския съюз изживява една економическа криза. Оказва се натиск върху трудовите пазари и е трудно да се реши този проблем, защото Натискът се упражнява върху трудещите се хора. Трябва да застанем на страната на работещите, а не на страната на капитала. Това не е посочено в доклада. Друго, което липсва, е правеното от мултинационалните компании и концерни. Господин председателю, не става въпрос само за това да приемаме една европейска политика. Не трябва и постоянно да се предвижат намеси в Афганистан, Ирак и така нататък, докато процедираме по този въпрос, нека да не се очудваме, че натискът от миграция, от миграционните потоци нараства. Такива ще са реакциите. Да, разполагаме се структури като Frontex и е, се питаме дали тези мигранти въобще имат някакви права. Ние въобще не сме съгласни с този доклад и ще внесем изменения, но като цяло не одобряваме доклада. Благодаря. Докладът на господин Провера е много важен и Не е така просто да се намерят отговори на всички въпроси, които съществуват. Нещата са многопластови и много неща са засегнати. Липсата на стабилност не е единственото явление и нещо, което води до появата на миграция. Да, тогава и в държавите, които поемат тези миграционни потоци, би трябвало да настъпи нестабилност. Нека да не правим така, да не правим така че цялото това нещо да прерасне в расизъм. Хората, които искат да мигрират, да ги накараме да останат в собствената си държава да помогнем на тези държави, така че хората да останат в родината си и да не трябва да я напускат. Не трябва европейските граждани да остават с впечатлението, че а, чрез тези миграционни потоци ще настъпи нестабилност. Да, когато а, има миграционни потоци, те трябва да бъдат към Европа, трябва да бъдат разпределени справедливо. Имате думата за една минута. Искам да благодаря на докладчика за това, че се опитва да свърши една изключително трудна работа, да събере всички съображения и препоръки. Има много елементи от доклада, с които съм съгласна. Има други, с които не съм, съгла... Е, не съм несъгласна с мнението на докладчика, но съм несъгласна с цялостната практика на Европейския съюз. Е, това въжи и за политиката ни в Средиземно море, в Северна Африка, толкова много неща казваме, пък се не ги вършим и сега вече си плащаме. Така че трябва много по-последователно да разпространяваме ценностите си. Ето, например, има условност в споразумението за Котано. Има ем, такава клауза, която обаче не се използва освен от много е, редки случаи. Какво да кажем за Либия, например? Тук говорим за основни човешки права, не говорим само за мигранти, които минават през Либия, които работят в Либия. Те са част от работната сила. Там трябва да се спомене ролята на жените защото те са едни от най-засегнатите от злопотребите. Също така заедостта и правата на човека са отрешаващо значение тук. Господин Гоядер от службата за външна дейност има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Само два коментара, които могат да осветлят малко някои елементи от е, доклада на Министерската е, конференция на външните министри, е, на която като формат по-настоящем не се предвижда, но върховният представител я организира се занимаваме с тези въпроси, като миграцията и прочие, че е друг важен елемент преразглеждането на европейската политика за добро съседство, която предстои скоро и ще вземем предвид коментарите тук. И накрая искам да спомена и това, че мандата на върховния представител – е да осигури последователност и координация между различните елементи, да се вземат предвид въпросите за развитието, за превенцията и за правата на човека. И за това тази сутрин имаше и дебат в комисията ШУР. Благодаря много, господин Превера. Съвсем накратко. Благодаря на всички, които се изказаха. Първо, показаното от госпожа Гомеш. Моята цел не е да изработвам политика. Смятам, че трябва да работим заедно, да мислим заедно с всички политически групи за това каква би било добре да е общата рамка и за това как миграцията да фигурира. Финансовата помощ не е достатъчно добра, защото има проекти, а, които протичат, завършват и след това идва економическа или политическа нестабилност и всичко се унищожава. Така че а, това не е достатъчно, що се отнася до злоупотребите с мигранти, трябва да има право в тази връзка. Що се отнася до изтичането на мозъци, много често не си даваме сметка, че ограбваме страните на происход от най-добрите, най-полезните им граждани и така поставяме създаваме допълнителни трудности за тяхното бъдещо развитие. Същевременно има и други важни елементи, как оценяваме тази политика като цяло. В миналото сме били свидетели на доста провали. И трябва да разгледаме миналото, за да се получим за бъдещето. Нека да ви помогна. Припомня, че на 8 феврари в 12 часа е крайния срок за подаване на изменения, така че ще а, обсъдим за втори път е, тази тема на 16 март. Преминаваме към следващата точка, именно доклада за Черна гора. И искам да дам думата на господин Тана, който е докладчик по тази тема. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на секретарията на АФЕД, е, който, е, който помогна значително в изготвянето на доклада. Благодаря на докладчиците в Сянка, с които се срещнах миналата седмица, които а, направиха така, че работата ми по Черна гора беше една от най-леките теми, а, с които съм се занимавал през последните години. Все пак получих 76 изменения и се опитах в а, работата си с докладчиците в Сянка, се срещнах с всички от всичките политически групи и изработих 8 компромисни измерения, изменения за борбата срещу корупцията, организираната престъпност, за подобряването на правата на младсинствата и също така за хомосексуалната общност и за насилието срещу жените, които като цяло са представени зле в обществения живот и е, за въпроса е, за младсинствата, основно роми, ашкали и египтяни. И също така е, говори за ролята на съдебната власт, нейната независимост и правомощията на парламента на Черна гора за парламентарен контрол. Ще се срещна с председателя на този парламент следващата седмица, за да поговорим по тези теми. Ще трябва да се направи нещо и по въпроса за Конституцията на Черна гора. Предлагат се неща и в компромис една и в компромис две. Затова това е една малка страна и е много трудно да се избегна конфликта на интереси, защото в крайна сметка политическия елит, управляващата класа и въобще образованите хора са е, една... Е, Съм просто малко набре, тъй като страната е малка. След това е, говоря и за журналистите и в 8 компромис, говоря за мерките за безопасност за околната среда, които трябва да се предприемат при изключително необходимото а, изграждане на язовири в близко бъдеще, нещо, което е много важно, ако иска Черна гора а, да е независима, да има вецове и да може да а, развива туризъм за бъдеще. Ще кажа останалото на 8 феврали, господин Кукън. Имате минута и 30 секунди. Благодаря, може би няма да ми трябва толкова много. Поздравление на докладчика за добре свършената работа. Доклада за напредъка на Черна гора отразява положителното отношение на Европейския парламент към тази страна. Напредъка на Черна гора към интеграцията до сега е, е доста гладък. Този факт се подчертава в целия доклад. Къде са основните ни притеснения? Според мен най-важните моменти тук са корупцията и организираната престъпност. Те оставят сериозни проблеми в Черна гора и правителството трябва активно да се захване с тях. Също така, що се отнася до законодателството в областта на провеждането на избори, то трябва да бъде приведено в съответствие с европейските стандарти. Конституцията на Монтенегро трябва да се, на Черна гора, извинете, трябва да се увеличи парламентарния контрол и участието на гражданското общество и в законодателния процес, и по отношение на европейската интеграция. Черна гора е изпълнила голяма част от а, а, изискванията и се надявам, че скоро ще започнат преговорите за нейното присъединяване. Госпожа Ибрисачиш има думата една минута. Благодаря, господин председателю. Искам да се присъединя към поздравленията към докладчика. Искам да кажа, че докладчика изготвя един много балансиран текст. Критиките на господин Кукан обаче са основателни. Компромисите, които са изготвени, засилват и укрепват текста и ние от НП подкрепяме този текст. Подкрепяме измененията на всички политически групи, включително и на а, социалистите. Госпожа Луначек. И аз искам да благодаря на господин Дан, Танък за добрата работа, а и за това, че при много от измененията на различни политически групи, не само моята, по включително и моите. В текста се съдържат всички важни за напредъка на Черна гора неща. Всичко добре е посочено. Ясно е каква е нашата позиция, какво трябва да направи Черна гора допълнително. Няма да повтарям това, което казаха колегите, включително и госпожи, господин Танък, борбата срещу корупцията, младсинствата, медиите, държавната администрация и така нататък. Това са все въпроси застъпени в текста. Оценявам това, оценявам и сътрудничеството с господин Танък. Ще взема отношение по три изменения. Едно от тях, мисля, го спомена господин Танък. 38 за шкалите, ромите и египтяните, за тези младсинства. В списъка за гласуване – вие искате да се отвърли втората част от нашето изменение, където призоваваме да се подсили прилагането на съответните нормативни актове. Надявам се да промените решението си, защото, както знаем, прилагането на законодателството е много важно. Самото съществуване на законите не е достатъчно. Те трябва да се прилагат. Та, бихме оценили евентуална промяна на вашето решение. И надявам се, че колегите ще ни подкрепят за втората част на изменението. Друго изменение, 73-то. Споразумението за енергиен кабел под земята между Черна гора и Италия. Комисията приема подобна формулировка – и смята, че Министерството на економиката трябва да обяви публично това споразумение. Надявам се колегите да приемат нашето изменение. Последното. Водно-електрическата енергия. Съгласен съм с всичко, което каза господин Танък, необходимостта от диверсифициране – Черна гора най-големият енергиен ресурс е водно-електрическата енергия. При все това си остава въпроса дали ще приемем компромиса или ще внесем допълнително устно изменение, с което ще поискаме оценка на въздействието върху околната среда. Този въпрос все още може да бъде договорен. Следващия оратор за минута и 30 секунди. Благодаря, господин председателю. Текстът на колегата е много балансиран, той свърши много добра работа, няма някакви а, големи проблеми с а, този доклад. Там, където имаше някакви проблеми, беше отбелязан на напредък и като цяло текстът е приемлив. Ние сме съгласни с предложените изменения. Няма някакви проблеми с тях. Има едно устно изменение. То също е приемливо. Става въпрос за общоизвестния проблем в за това, че държавата трябва да бъде интегрирана в Западните Балкани. Но не трябва да забравяме е, каква политика се преследва там. Става въпрос за обществените институции, публичните служби, болонския процес – тук не става въпрос само за принципа, а за това какъв ще е политическия избор. И ние виждаме, че страната май не е на правилния път. Свободните пазари са важни за развитието, както беше споменато, но ние всички знаем, че е, това не е най-успешната формула. И не трябва да трябва да спестим на, на една кандидат членка един такъв опит. Господин Качин. Господин Вайгъл, извинете за минута и половина. Благодаря. Ние сме третата по сила група в парламента, все още. Благодаря, че ми давате думата в качеството на докладчик Сянка. Искам да се присъединя към всички колеги, които похвалиха работата на господин Танок. Много добре си сътрудничахме с него. Изготвихме 8 изменения, които се ползват с подкрепата на всички ни. Така че нямам какво конкретно да добавя. Само да подчертая, че Комисията за конфликт на интереси, която бе създадена през 2004 година, трябва да започне работа. Чакаме това. Това определено е, е средство за подобряване на борбата срещу корупцията в страната, защото този проблем все още съществува. Сред другите въпроси, които трябва да получат внимание, са допълнителните усилия, които трябва да се положат за защитаване на свободата на медиите и за увеличаване на административния капацитет на държавата. Това е хубава, малка държава, която ще е и е добър кандидат за членство в Европейския съюз. Благодаря господин Кацин за една минута. И аз искам да поздравя докладчика за добрата работа. Той е много положително настроен към тази малка страна. която е тръгнала по пътя на европейско членство. С устно изменение може би е хубаво да споменем и факта, че новоизбрания министр-председател е провел среща с сръбския по време на първия ден от своята служба. Нека да ви спомена един необичайен проблем. Сръбската църква е построила църква в планински район, като използвана на хеликоптери от армията. Сега се иска премахването на тази църква – Отправен е такъв апел към председателя на парламента в Черна гора. Не може така да се действа в 21 век. Хубаво би било да намалим напрежението. Има образувано наказателно производство срещу антилохия, което допълнително ще засили напрежението. Нуждаем се от изпускане на парата, затова искам да помоля господин Танък да положи максимални усилия, за да не се повтарят отново тези въпроси от миналото. Добре дошли на представители на Балканите, господин Танък, за обобщително изказване. Независимо от предупреждението за Балканите, искам да кажа, че имаше забележителен консенсус между партиите. Единственото оплакване от ГУЕ бе за приватизацията, което е доста забележително. Много въпроси ми бяха зададени. Ще бъда кратък. Госпожо Луначек, по точка 38 ще я разгледам отново. Не смятам, че има кой знае какъв проблем, честно казано. Не мога да спомня какви бяха аргументите ми против, но ще се допитам до колегите и ще ви дам информация по-късно. По 73-то изменението е остаряло. Мисля, че информацията е публикувана от правителството, но ще проверя да видя дали това изменение вече не е устаряло. По този въпрос ще има до уточнение. И няма да подкрепя устно изменение към компромисното изменение, защото то е добре формулирано. Госпожин Качина, относно ролята на новия министр-председател, който, доколкото разбираме, много надарен млад човек. Аз срещнах с него, когато бях в Подгорица. В преамбюла не пише, че Черна гора е страна кандидатка. Това трябва да бъде направено. Технически въпрос, който ще се реши. Ако искате да сегнете въпроса за църквата, за който не знам и за ролята на министър-председателя, не знам, трябва да получа повече информация, да ми кажете какъв е случай с тази църква и евентуално да предложим изменение. Да ви напомня, че гласуване в комисия е на 10 февруари. Сега ще помоля всички посетители да напуснат залата, тъй като заседанието ще продължи през закрития врати. The meeting is in camera.